Делегацията не е на мнение, че Азербайджан е напреднал, особено по отношение на демокрацията, но искам да дам думата на госпожа Ятен Маки. Добро утро, господин председател. Добро утро на колегите, на сътрудниците. Мисля, че е добре, че има и представители на комисията ни. Но нека сега да премина по същество. В делегацията бяха включени 7 депутати, плюс сътрудници, общо 15 души. Искам да благодаря на председателя, който ми дава възможност да представя първоначалните ни констатации след посещението ни в Азербайджан. Както каза председателят, всичко мина спокойно и мирно. И това беше нещо много положително. Въпреки това обаче, бих искала да подчертая, че не всичко премина така, както би трябвало. Провеждането на изборите беше, е, изборите бяха проведени така, че е, те не допринасят съществена степен за демократизацията на страната. Делегацията на Европейския парламент е, посети редица региони в страната и редица избирателни секции. Общата ни констатация, е, че общо атмосферата беше спокойна и техническата организация на изборите беше добра. Това го констатирах и сама. Но имаше някои сериозни недостатъци, свързани с прозрачността на преброяването на гласовете и подготовката на протоколите. Изборите в Азербайджан не доведоха до политически дебат и не предизвикаха особен обществен интерес. Почти не се забелязваше, че се произвеждат избори. Нямаше почти никакви плакати, никакви демонстрации. нямаше дори а, теоретична възможност да се избере друго мнозинство. В а, парламента бяха регистрирани само 38 делегати от опозицията, които да се състезават а, за места в общо 125 членния парламент. Нямаше обективни съобщения в а, медиите, което не даде достатъчна възможност на хората да направят информиран избор. Липсваше публичен дебат между партията на мнозинството и представителите на опозицията. Имаше много 4-минутни монолози по телевизията, но нямаше оживен дебат по политическа програма за развитието на страната. Освен това, по време на срещите с различните партии, членовете на нашата делегация многократно се опитваха да поставят въпроси, свързани с програмата, включително и на тази на представителите на опозиционните партии, но е, не получихме отговор, защото получавахме само обвинения от тяхна страна към партията на мнозинството. След изборите, след продължителни, не винаги леки преговори, стигнахме до одобрена декларация за констатациите, включително с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ. Вие ще намерите тази декларация в материалите, които са ви предоставени. Нека да направя няколко политически бележки, свързани с наблюденията, които направихме. Изборите и демократичното развитие в Азербайджан трябва да се разглеждат в един по-широк политически и исторически контекст. Те не са като тук в останалата част на Европа, там винаги е имало по-различни развития поради това, че няма дълбоки корени на демократичните избори в тази страна. Руската федерация, Грузия са съседи на Азербайджан. Известно ни е каква е ситуацията там. Имаше очевидна апатия сред гласовете подавателите. Може би и тук в е, Европа, но там особено беше особено видимо. Избирателната активност беше около 50%. Страната има президентско управление, и парламентът е, има ограничени правомощия. Но това не е извинение да не се произвежда демократични избори. Все пак е, това представя обаче контекста, в който се осъществиха тези избори. Тази страна трябва да измине дълъг път, за да се демократизира – Независимо от това, Европейският съюз трябва да спазва ангажиментите си и да използва наличните инструменти, за да ангажира азербайджанските власти по отношение на въпроси, свързани с правата на човека, демокрацията, върховенството на закона. Човешките права, демокрацията, правовата държава са от особено силен интерес за Европейския съюз, въпреки че има и други въпроси от общ интерес. Това исках да ви кажа като начало. Искам да приканя колегите да споделят своите впечатления. Аз съм на разположение да отговоря на всички ваши въпроси, свързани с нашите констатации. Очаквам и вашите коментари. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Ятомаки. Това беше много подробен, всеобхватен доклад, господин Лизък. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Ятен Маки, за прекрасния съдържателен доклад. Имам един въпрос. Различните международни институции трябва да имат собствено становище. Правителството трябва да има собствено становище. Аз мисля, че тези становища са много различни. Дали имало критики в Азербайджан за това, че американското правителство каза, че изборите не са били честни и свободни, от друга страна, ОССЕ и съветът на Европа не критикуваха толкова силно тези избори. Защо има такова различие в мненията на различните правителства и международните организации? Председателят. Виждам, че няма други желаящи да вземат думата. Затова давам думата на ръководителя на делегацията да отговори. Заповядайте, госпожо Томаки. Това е интересен въпрос. Бих искала да кажа само, че състоянието на демокрацията зависи от това, кой определя какво е демокрация. Разбира се, когато ни обсъждахме с съвета на Европа и с ОСЕ, нашите разговори не винаги са били лесни, защото ние, делегацията на Европейския съюз, както и експертите, и онези, които от дълго време работят в страната, имаха сериозни възражения към изборите. Те казваха, че тези избори не са били демократични и честни. Ние се стремихме да заемем една мещинна позиция ние разбираме контекста и историята, но също и това, че Азербайджан следва да се стреми към демокрация. Някои твърдяха, че изборите бяха крачка назад, някои, че са стъпка напред. Така че не винаги беше лесно да се намери обща позиция, ние сметнахме, че атмосферата е била добра и вие може да прочетете в доклада всичките наши подробни наблюдения. Председателят, благодаря ви, госпожо Ятемаки. го. Грация, президенте. Господин Вайгъл, съгласен съм с вашите заключения по това, което вие казахте за изборите. Но вие бяхте в една привилегирована ситуация. Вие бяхте там и въпреки, че атмосферата беше апатична, както казахте, вероятно е имало проблеми, поставени в някакъв дебат или може би по-скоро във вашите контакти с кандидатите. Дали бихте могли да ни кажете какви проблеми, освен подкрепата за президента и президентската партия, какви социални и политически проблеми сте отбелязали като нещо, което представлява интереса за обществеността? Особено каква позиция е била изразена спрямо от и наречената европейска перспектива за Азербайджан. На къде се насочва Азербайджан? Къде хората виждат своето бъдеще? Как го виждат? Може би бихте могли да ни разкажете за това. Благодаря ви. Господин Качин. Благодаря, господин председател. Да, наистина. Азербайджан е доста специфична държава и е много Жалко, че президентът се избира с почти 90% подкрепа. Затова исках да ви попитам дали сте се срещнали с представителите на опозицията след изборите. Какво те очакват от своята роля, какво те могат да направят, по какъв начин те биха могли да оформят бъдещето, развитие и демократизацията на страната. Благодаря. Благодаря. И сега докладчика за заключение. Between... Благодаря. Що се отнася до политическите дебати между различните партии, нямаше никакъв дебат. И дори ние питахме много пъти различните партии каква е вашата социална политика – какво мислите за социалната политика, те не ни отговаряха. Просто те нямат програми, каквито имат партиите в нашите страни. Това беше интересно и от тази гледна точка, защото не само ние питахме за политическите програми, защото и други делегации, не само нашата, за да духа много въпроси за програмите, особено що се отнася до социалните и политически въпроси. И ние също питахме и за това какво се казва на митингите. Не, че имаше много митинги. И питах Искахме, това е партията на мнозинството и другите партии. Може би ни Карабах беше един проблем, който те обсъждаха, но те не го казваха ясно. Те обсъждаха с някои хора, че този проблем до някъде е общо всички партии. След това, що се отнесе до програмата на партиите и тяхното отношение към Европейския съюз, не мога да отговоря. Те нямат никаква програма, свързана с Европейския съюз. Но също така ние се срещнахме с президента, с а, длъжностни лица, министри. И на тези срещи те винаги казваха, че те искат да продължат и да задълбочат сътрудничеството между Европейския съюз и Азербайджан. И наистина мисля си, че те са заинтересовани от такова сътрудничество, що се отнася до търговията. Но се надявам, че също те са готови да обсъждат въпроси за човешките права. Ние Поставяхме много пъти пред президента този въпрос и в бъдеще се надявам от наша страна демокрацията и човешките права ще бъдат основните въпроси от наша страна, защото има много недостатъци. Не сме обсъждали с а, лидерите на опозиционните партии ситуацията след изборите, но ние се срещахме с тях преди изборите след изборите и след наш официален доклад беше сложно да обсъждаме с тях нещата, защото аз казах, че ние можем да напишем нашия доклад и защото те знаят, че изборите днес не са били достатъчно демократични. Мисля си, че в бъдеще те ще станат такива. Мога да дам един конкретен пример за митингите. И е, предизборната кампания. В неделя, в самия ден на изборите, ние посетихме, и аз лично посетих много избирателни участъци. И първи избирателен участък беше в сградата на университета, т.е. имаше много млади хора, които наблюдаваха изборите и когато влязохме, да, аз ги питах от кои партии се, те казаха, че са от различни партии. И аз след това отидох към хората и попитах един по един от коя партия са. И всички, с изключение на една жена, бяха от партията на мнозинството. Защото те бяха млади, ние започнахме да обсъждаме демокрация, те ми задаваха въпроси и аз се стремих да им кажа какво означава да бъдеш в опозиция и да бъдеш управляваща партия. Те бяха много заинтересовани. Те всички бяха на около 20 години. И след това ги попитах. Какви митинги са наблюдавали те? В своята страна. Какви, каква кампания се е провеждала? И те отговориха, че не е имало никаква кампания. И след това аз попитах защо. И само тази единствена жена, която беше от опозицията, или по-скоро тя каза, че е независима, тя отговори, че няма кампания, защото хората се страхуват. Но един проблем, тъй като в Европейския съюз, в Европейския парламент ние обсъждаме пакетът за споразумението за асоцииране, аз съм докладчик по този въпрос, смятам, че би било много важно да обсъдим тези избори и това, което се случи в пленарна зала. Не следващата седмица, но през декември. Защото мисля, защото мисля си, че може да има преговори, свързани с поразумението за асоцииране. Благодаря ви, госпожо Ятемаки. Разбира се. Ще отчитам вашето предложение, но мисля си, че от чисто организационна гледна точка това би било сложно, защото през декември дневният ред на пленарната сесия е вече определен и ще бъде много сложно чисто организационно да включим нова точка от дневния ред, но ще се постараем да го направим. Нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Доклад от господин Ковал, председател на делегацията към Комитета за парламентарно сътрудничество Европейски съюз Украина относно местните избори в Украина, проведени на 31 октомври 2010 година и за 15-то парламентарно заседание на Комитета за парламентарно сътрудничество на 4 и 5 ноември. Докладът за местните избори може да се разглежда като проверка за това дали в тази страна има демокрация – Парламентарният комитет много внимателно следеше събитията. Беше решено, че някои колеги ще бъдат ангажирани от парламентарния комитет да посетят Украина и после да докладват за събитията там. Приветствам председателя, а също така и господин Козловски който наблюдаваше процеса много внимателно. Той не е тук. Така че благодаря му предварително. Сега господин Ковал има думата. И след това аз мога да направя някои бележки. Благодаря, господин председателю. Да, Вярно е, че моята мисия беше наблюдавана много отблизо. Ние представлявахме голям интерес. Нека да кажа съвсем накратко как процедирахме. На първо място, при първа възможност, аз ви предоставих един неофициален доклад на свършената от нас работа. След това изготвихме една нова версия с допълнителна информация, допълнителни оценки. Имам предвид информация, свързана с проведените там избори. Искам да подчертая един много важен факт, който поражда недоразумения, свързани с нашата мисия. Тези избори не са били наблюдавани съгласно стандартите на ОСЕ. Нито една от институциите, а, нито Watchdog, нито ОСЕ, нито Съвета на Европа, нито а, ние сме извършвали някакво стандартно наблюдение на изборите. Ние първо трябва по принцип да се наблюдава подготовката на изборите и след това самото им провеждане. Тази забележка е важна, свързана с основните заключения от тези избори. По принцип нещата бяха по-различни, имам предвид политическите измерения и искам да подчертая техническите различия. Аз подчертавах това многократно, но все още има недоразумение. Как процедирахме? Нашата мисия беше подобна на мисиите на ОСЕ. Имах, ние се срещнахме с политици, с експерти, с други а, мисии от наблюдатели. И всичко това е обхванато в моя доклад. А, имаше и среща с PCC точно след изборите. За... Това беше добре за обмяна на мнения. Мисията беше доста дълга, в продължение на 9 дни и това ни помогна да направим по-подробни анализи и заключения. Когато се върнахме, това беше на 6 ноември, Аз започнах да работя върху първоначалната версия на моя доклад. Знам, че господин Брок и господин Галър заключиха, че работата ми е продължила само три дни. Е, това е безсрамно твърдение. Ние работихме в Украина не само до вторник, а до петък вечерта защото искахме да видим всички места, където е имало проблеми с изборната процедура. Цялата информация е включена в доклада, всички политически твърдения, които съм получил, също и а, информацията ми от кореспонденцията с а, президента на Украина, както и с лидерите на опозиционните партии. Това са политически декларации, които представляват храна за размисъл за вас. Цялата тази информация ви е предоставена, може да я прегледате и ако ви интересува какво се случва в Украина, предполагам, че документът ще е интересен за вас. Ще видите също какви проблеми е имало във връзка с провеждането на изборите и ще видите също така как се появяваха тези проблеми. Също имаше и проблеми с честотите раздавани на общите обществените и частни медии. Може би видите проблема а, с ограничаване свободата на печата и така нататък. Имаше и местни и външни органи, организации, които се занимаваха с изборите. Една от тях беше опора. Това също е включено в моя доклад. Работата на тези а, организации за наблюдение на провеждането на избори. А, и... По време на дискусията, при задаването на вашите въпроси, може да се задълбочим в дискусията. Изборите в Украина не могат да се сравнят с обикновените президентски или парламентарни избори. Това е доста объркващо. Аз мога да потвърдя това мнение, защото бях там последния път. Тези избори отговаряха на доста високи демократични стандарти, особено когато говориме за една държава, която е бивша република на Съветския съюз и една държава, която иска да се присъедини към Европейския съюз. По време на президентските и парламентарните избори стандартите бяха доста високи. Ние трябва да се отнасяме към тези избори, да ги приемаме като един тест, едно изпитание за демокрацията в тази държава. Но от друга страна имаше и предизборни борби. Не само между опозицията и управляващата партия, между опозиционните сили също така. Има различни мнения, които бяха представани и самата опозиция е разединена. господин Яцинок и госпожа Тимошенко, техните заявления бяха съвсем различни. Заявлението на господин Циковис беше доста умерено. Той се противопоставя на това, което прави правителството. От друга страна имаше много силни емоции от страна на опозицията и те а, все пак признават, че демокрацията а, е поела по добър път и дискусията се задълбочава. Правителството няма големи правомощия, но все пак изборите бяха наблюдавани отблизо и интересът не беше пропорционален на правомощията на местното управление. Местното и регионално управление като цяло няма правомощия, както казах. И не можем да си направим заключение за демокрацията от резултатите а, е, в тези избори. А, е, освен политическото измерение на тези избори, нашите похвали бяха отправени и към фазата на подготовка. Избирателното законодателство беше променено преди изборите, което според мен беше от голямо значение избирателното законодателство преди това а, беше доста слабо, преди тези промени. Например, някои опозиционни партии не са имали възможност да се регистрират, за да участват в изборите. Това се случило в някои части в Украина. Трябва да сме много внимателни по отношение на нашите а, оценки. Например, в Киев и в Лавив партията на госпожа Тимошенко – стана жертва на много сложни избирателни процедури и нямаше възможност да участва в изборите. И в Лвив и Киев може би а, са ще ли донесат успех на нейната партия, ако тя има възможност да участва имаше и избирателна а, комисия, която броеше гласовете. Нейната функция беше също така важна. За, ко, а, избирателното законодателство беше изменено, за да опрости и рационализира процеса, но все пак а, състава на избирателната комисия беше доста а, а, ограничени. Техните функции се свежаха само до преброяване на а, бюлетините. Трудно е да направя оценка доколко тези нарушения на избирателните процедури са повлияли изхода от изборите. Виждаме каква е била статистиката преди това, какъв е изхода, крайния резултат от избора, от изборите. Имаше големи различия. Що се отнася до изборите, а, аз съм включил всичко това в, в, в моя доклад. Искам да направя три заключения. Смятам, че не трябва да се фокусираме единствено върху а, и реформа в избирателната система, но Украина е държава, която се приближава все повече до Европейския съюз. Ето защо административната реформа също трябва да е наша цел, когато провеждаме преговори с Украина за подписване на споразумение за присъединяване и асоцииране. Парламентарният комитет за сътрудничество също трябва а, да работи в а, тази посока. А, трябва да се отдели много време за провеждане на административни реформи, както вече споменах. Ние имаме нужда от институция, било и то Европейския съюз, която може да направи една а, реалистична оценка на ситуацията. Знам, че някой казва, че не трябва да се включат резултатите от изборите в доклада на а, парламентарния комитет за сътрудничество. Ние сме включили и доста критични а, бележки, но украинците, които взеха участие в дискусията, представиха а, не подобаващо и ние имахме разногласие с тях. Това също е включено в доклада. Благодаря. Благодаря, господин Ковал. Благодаря за вашата работа, която оценяваме високо и която считаме за добра основа за дискусия. Но а, при най-голямото ми уважение искам да направя един а, процедурен коментар по начина, по който изпратихте материал на върховния представител на базата на свършената от вашата делегация. Това е външен орган, който разбира се е свързан с нас. Има група за координация на изборите. Госпожа Жули е съпредседател. Целта на тази група е да оценява резултатите от парламентарната процедура. Нашата комисия разглежда нещата от по-политическа гледна точка. Искам да ви напомня за това процедурно правило. Необходимо е да обсъждаме препоръките, наблюденията, направени от нашите колеги, които участват в подобни мисии най-напред в парламента, преди да бъдат изпращани до външни органи. Във вашата чудесна работа вие предлагате за създаването на Агенция на Европейския съюз за извършване наблюдение на избори във всички съседни страни. Очевидно, това е добра идея, но тя не може да се лансира като идея на целия парламент, освен ако тя не е обсъдена вече вътре в парламента, а именно в групата за координация на наблюдението на изборите и групата. Господин Брок, господин председател, не исках да говоря първ, защото дойдох по-късно. Ако колегите имат нещо против, добре. Благодаря за този доклад. който ме навежда на някои мисли и заключения, че може би трябва да проверим нашите собствени принципи. По време на изборите не е имало груби нарушения. По време на подготовката на изборите обаче не бяха а, предоставени всички възможности а, и точка трета и четвърта. Триковете свързани с процедурите. А именно, че най-голямата опозиционна партия, която е била най-силната до сега, не е имала право да се кандидатира под а, свое име. А други а, трябва да вземат друго име, да се регистрират под а, него. Така че това означава, че съдебната система не е независима. А, да речем, най-голямата опозиционна партия не можа да се кандидатира за изборите в Киев и Лвов. Това е едно голямо нарушение и фалшифициране на изборите още преди да са започнали. Това трябва съвсем ясно да го подчертаем – и а, да не се прикриваме за разни формалности. Защото това е посочено в доклада господин Ковал, че партията не е могла да се регистрира под своето собствено име и след това госпожа Тимошенко е казал, че тя ще бойкотира изборите. Тя не е могла да се кандидатира, защото името й е било заличено. И, излезе така все едно тя си е взела решението сама. Това е едно, една странна случка. Също и, и а, подредбата на избирателните списъци е а, важна. Трябва а, да има а, ясни принципи, но ако това изброяване става според регистрацията на партиите и тази партия, която е могла да се регистри, регистрира по-рано, се записва първа в списъка, това също е един вид фалшифициране. Можем да говорим и за а, ситуацията, свързана с а, независимостта на върховенството а, на закона. Знаем за случая с шефа на тайните служби, който е повлиял на това трима конституционни съдии да бъдат сменени. Така че оранжевата революция е била отречена. Странно е, че шефът на тайните служби може да окаже влияние върху избора на съди. Е, е, това е един пълен срив между съдебната и изпълнителната власт. От друга страна, знаем, че новото правителство доведе до стабилизация в държавата, какъвто не беше случай с предишното правителство – и по този начин се очакваше успех на изборите. Възоснова на тази стабилност украинското правителство е могло да изготви решение за парламента в насока сближаване с Европейския съюз. Има критика към тази изборна процедура, но те не трябва да повлияят а, върху взаимоотношенията ни с Украина. Не трябва да а, влушават нашите отношения. Трябва да работим а, за подписване на споразумение с асоцииране и стабилизиране в Украина за либерализиране на визовия режим. Но това, което се случи по време на изборите, показва как какво въздействие може да има забавянето при преговорите с Украина. Но там критериите, които се използват, не се прилагат никъде другаде. Казвате, че по време на следващите избори такива неща не трябва да се случват. Е, но аз имам чувството, че ние сме прекалено щедри, защото ако това разве, развитие продължи и Украина бъде прекалено много под влияние на Путин, то ще а, възникнат проблеми в Украина. Наше задължение е, да сме искрени и открити към такива държави, да ги критикуваме открито. Е, Въпросът е много важен. Е, господин Ковал трябва да има предвид принципите свързани с върховенството на закона и Украина трябва да не попада, да не става жертва на едно неправилно тълкуване на политическите процеси там. Украина трябва да поеме по пътя на демокрацията. Там има една президентска система, няма една парламентарна система, но това в крайна сметка е решение на суверенно право на самата държава. Опозиция опозицията трябва да има шанса да стане мнозинство и трябва да има разделение между съдебната и изпълнителната власт. Това са нещата, които са ам, неотменно условие за развитието на демокрацията. Но както виждам, в Украина може да бъдат застрашени тези принципи. Изборите в Украина са били много открити а, и, и честни от части, но все пак не е трябвало а, да се промени избирателното право а, съвсем краткосрочно. Имам предвид в. А, по отношение на общинското и регионалното управление. Украина е една държава, с която ние искаме да работим и за напред. И от самото начало трябва да сме открити и искрени с Украина. И оранжевата революция не е била на празно, защото тези принципи бяха заложени и в, по време на революцията. Благодаря, господин Брок. Господин Мирски, искам да ви помоля за кратко изказване, тъй като ни разполагаме с много време. Имате две минути. Аз съвсем внимателно прочетох този доклад. доклад. Тук става въпрос за ситуацията в Украина по време на изборите. Колегите бяха в Украина три дни по време на изборите и аз съм сигурен, че те е, нямаха достатъчно време, за да се запознаят с политическата ситуация там. Аз бях в Украина с, с 12 колеги от Чехия, Русия, САЩ и някои други държави. Това бяха представители на общинските власти. ЕМСО се казва организацията, с която, която представлявахме в Севастопол, Гданск и Виница. Бяха местата, където работихме съвместно. Нашите заключения са следните. управлението, правителството в Украина няма много опит, но изборите като цяло бяха демократични ние не установихме някакви груби грешки които да повлияят върху изхода от изборите. Ние се радваме, че правителството на Украина иска да промени избирателното законодателство в бъдеще. Искам да подчертая, можем е, да подчертая, че можем да повишим ролята на Европейския парламент, като помогнем на Украина да промени избирателното законодателство, така че то да отговаря на стандартите на Европейския съюз. Украина а, може да се чувства като неразделна част от европейската общност. Но тези три дни а, са недостатъчни, за да се направят заключени за една държава с 15 милионно население. Искам да благодаря на колегата за този балансиран доклад, който е изготвил той. Галер, е, процедурални... Господин Галер, за една минута. По процедурен въпрос. Благодаря, господин председателю. Искам да използвам тази възможност да, да поставя въпрос на господин Брок преди да си тръгне. Дали бих могъл да получа думата, когато всички заинтересовани са все още в залата? Искате да се изкажете преди края на дебата ли? пита председателят. Или след изказването на господин Брок. Бих желал да моля да отговоря на въпроса на господин Брок. Ако той остане до края на заседанието, мога да изчакам до края. Господин Галер за две минути. Не мога за две минути да се изкажа, но ще започна първо една първоначална бележка. Краткосрочната покана от страна на правителството не даде възможност да използваме нашият традиционен а, механизъм, който използваме за наблюдение на провеждането на избори. Това, което имаме като резултат сега, не може да се счита като резултат от един класически модел на наблюдаване на изборите. На второ място в рамките на срещата от 3 до 5 ноември на Парламентарния комитет за сътрудничество тези избори не бяха споменати въобще. Смятам, че изборите не бяха демократични и честни Колегата тук заложи някакви мащаби, които не са правилни. Не знам откъде има той тези впечатления. Може би докато е вечерял с шефа на тайните служби. Ситуацията е следната. Аз съм на мнението на опора и на другите а, организации от този род. Те казаха, че изборите не са били демократични. На страница 7 в доклада. Избирателната система не подлежи на критика в сегашния и вид. Структурата и е такава, че Е, в общественото пространство доминира една управляваща партия и е, системата е хомогенна, представена е само от е, управляващата партия, както казах. В тактическа мярка беше случая с партията на госпожа, на госпожа Тимошенко, която нямаше право да участва в изборите в Киев. И ам, от друга страна избирателните комисии към тях отправена, беше отправена критика относно техния а, състав. относно принципите, свързани с изборното законодателство. Те само са описани, но не са оценени в точка 3.4, както господин Брок вече спомена. Описанието на един бойкот, който не е трябвало да се състои, е погрешно. Някои от кандидатите са били арестувани по време на предизборната кампания, но все пак те са успели да участват в, да участват в изборите. Какво е това твърдение? Това успокоение ли е или какво? Това не е нещо, което може да се подмине с лека ръка. Смятам, че Когато четем този доклад и заключенията, те не са а, достоверни, особено заключението, че Украина е постигнала необходимите стандарти. За мен това не е една добра препоръка да се направи преглед, преразглеждане на избирателния кодекс. По време на последните избори беше доказано, че политическите партии са имали възможност да участват съвсем свободно в изборите. Ето защо по време на парламентарните избори не, не е необходимо да се правят промени в законодателство, свързано с местното управление. Става въпрос от друга страна и за а, свободата на демокрацията. Тя вече съществува и някак си се прави опит да се омалуважи а, ситуацията. И накрая изречението как да се декларацията на Централното управление да измени сегашното избирателно а, законодателство трябва а, да се отнася с достоинство и надежда. Трябва ясно да кажем какви са европейските стандарти и Украина трябва да се оценява съгласно тези стандарти не бих написал и такова изречение, въпреки че местните регионални избори, избори а, представляваха международен интерес. А, все пак местното и регионално управление няма значителни правомощия. Такива изречения не са подходящи за този доклад той не става по-достоверен с такива твърдения. Докладът не е изготвен в рамките, в които ние по принцип провеждаме наблюдението, нашето наблюдение на избори, провежда си се в различни държави. Ако гласуваме а, доклада, аз ще препоръчам да гласуваме против него. Благодаря, господин Галер. Всъщност това не бяха две минути. Господин Танък, ако можете също в рамките на две минути. Благодаря, господин председателю. Аз ще повторя коментарите, направени по-рано. Аз по принцип съм против това Европейския парламент да наблюдава местни избори дори в а, а, ключови държави като Украина. Ние не сме местни политици. Знаем, че а, тези органи нямат значими правомощия. Те са възможност да се демонстрират състоянието на местните партии. Изпраща се представители на Конгреса на регионите, а не от а, ПАСЕ, например. Мисля, че трябва да се обърнем към Комитета на регионите, който се занимава с въпроси на местното самоуправление и те трябва да изпращат хора, които да извършват наблюдения върху местните избори. Това се случва за втори път. Е, такива избори наблюдавахме в Грузия, сега в е, Украина. Така ще загубим много време като евродепутати в местни избори. Затова трябва да сложим ред в нещата, преди да се излезли от контрол. Подкрепям казаното от господин Галер. Разбира се, ситуацията в Украина не е съвършена, но липсват и инструменти, с които точно да се измери случилото се. Има хиляди кандидати, които участват в местните избори. Има някои примери, които са неприемливи. В моята страна нещата са лесни, когато става дума за избирателните а, листи. Те списъци се изготвят не на името на, на партията, а по азбучен ред на кандидатите. В моята страна имаме коалиционно страни правителство. В моя случай обаче регистрираната партия не е коалицията, а консервативната а, партия. Като се кандидатирам като член на консервативната партия, неофициално аз съм и кандидат а, на Ливдеп, но това е неофициално. Що се отнася до отношението към Бакеншина и другите представители на някои партии, ситуацията е неприемлива. Трудно е обаче да стигнем до заключения, тъй като имаме присъствие на място само в Киев и още в един регион. Когато има 10 000 кандидати, разпръснати по цялата страна и много различни местни фактори, е трудно да се прецени дали всичко е било свободно а, и честно. Но въобще поставям под въпрос дали трябва да се занимаваме с наблюдение на местните избори. Господин Келъм, за две минути, ако можете. господин Келан, благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на колегата Ковал за неговия доклад. Със сигурност съгласен съм с неговото заключение, че Украина има нужда от административна реформа преди всичко. Обаче, малко съм объркан, що се отнася до посланието на този доклад, защото ние видяхме някои много тревожни неща в Украина. Две телевизионни станции са били изключени. Кандидатите на опозицията нямаха възможност да вземат участие в изборите. Беше ясно, че тайните служби се опитваха да се намесят в изборния процес. Свободата на словото беше, да се изразя така, съмнителна. В последния момент имаше промяна на изборния закон. На този фон за това, че ситуацията с демокрацията се подобрява в Украина, ако правилно съм ви разбрал, е нещо, което е доста объркващо. Но заключението е, че имаше само някои древни недостатъци и че като цяло изборите бяха проведени по един организиран, добре организиран начин. На мен подходът ми се струва объркващ. Ние просто обикаляме деликатно около проблема. Миналата седмица един колега каза, след като се върна от Украина, че много украинци очакват Европейският парламент да изпрати ясно послание. Защото не можем да се правим, че няма проблеми. Ще помогнем на Украина, ако и помогнем да решава своите проблеми и да помогнем по един ясен и честен начин. Със сигурност и изцяло съм съгласен с колегата Брок, че това, което трябва да гарантираме, за да помогнем на Украина по пътя към Европа, е да й помогнем да създадат нормални условия за опозицията, да се гарантира разделението на властите и да се гарантира свободата на медиите, нещо, което беше основно постижение на Оранжевата революция. Председателят, благодаря ви, господин Келъм. Господин Лизек, две минути, моля. Благодаря ви, господин председател. Ще се постарая да съм кратък и може би дори ще говоря по-малко от две минути. Торен в чашите. тъй. Е, Що се отнася до парламентарния комитет за сътрудничество, не бях когато господин Ковал и господин Козловски се изказваха, но може би господин Галер и други колеги ще бъдат заинтересовани от това, което мога да кажа за заседанието на парламентарния комитет за сътрудничество. Ние се срещнахме с министъра на външните работи, с министър-председателя – с ръководителя на тайните служби. които и особено последния имаше една доста интересна и тревожна роля в е, цялата процедура. Ние изразихме нашите чувства и нашите съмнения относно това дали по време на изборите ще бъдат спазени демократичните стандарти. Така че, може би, това не беше една официална част от дневния ред на парламентарния комитет по сътрудничество, но искам да ви уверя, че повече от половината ни време беше посветена на това да обсъждаме изборите. Говорихме за това дали госпожа... Ние се срещнахме, извинете, с госпожа Тимошенко, разбира се, с господин Тарашчук, други ръководители на опозиционни партии. Всички тези съмнения и негативни сигнали бяха предадени. Ние слушахме опозицията и слушахме международните организации, защото те бяха представени в Украина и ние предадохме това послание като едно много силно политическо послание, когато се срещнахме с управляващата партия. Благодаря ви, господин Лизък, казва председателят, господин Ландсбергес. Две минути. Позволете ми да кажа нещо за заключенията и дефиницията, които би трябвало да се включат в Европейския парламент като наблюдател. Няма впечатление, че демокрацията в Украина се подобрява. му обратното. Бих искал да помоля нези колеги, които формулираха заключенията да нарекат украинските избори като абсолютно недемократични. Що се отнася до Русия, нашия партньор, председателят на парламента беше единствен кандидат. След това имаше хора, които бяха избрани от двама избиратели. Дали ние смятаме, че този приятелски режим е толкова наистина добър или може би дори смятаме, че Русия е по-добра и по-демократична държава? Или... Добре. По този начин приключваме дебата. Сега давам отново думата на господин Ковал. За да обедини мненията. Виждам, че господин Брок плавно излиза от залата. Бихме искали да го помолим да остане, за да изслуша докладчика. Добре. Е, господин Ковал, имате думата. Много съжалявам, че господин Брок в крайна сметка реши да напусне залата и аз нямам, нямах възможност да отговоря неговите въпроси, като той беше в залата. Надявам се, че господин Гале ще предаде моите бележки. Най-общо казано, смятам, че не успях изцяло да схвана същината на критичните коментари към моя доклад. Мисля си, че моето мнение е много близо до това на господин Брок и господин Галер, що се отнася до изборите. Разбирам, че имаме една сложна ситуация пред нас и сложността е, че Украина е някъде по средата на пътя към Европа. Ние имаме партия, която поддържа много тясно сътрудничество с НП е в Европейския парламент. И имаме също партии, които много тясно се сътрудничат с социалисти, социалистите и демократите. И аз, като представител на консерваторите, се оказах между чука и на ковалнята. Но когато говорим за демокрацията, трябва непрекъснато да подчертаваме, и аз ще го направя отново, в моето мнение, аз съм много близо до това, което казаха колегите от НП. Но аз се стремях да избегна прекалено открити формулировки. Аз представих повече информация, така че да си направите собствените изводи. Не се преструвах, че нашата мисия на наблюдатели се състезава с ОССЕ, защото ние нямаме необходимите инструменти на разположение. Ние можем само да формулираме едно политическо съждение. Може би господин Танък беше прав. Просто още от първия ден всичко беше погрешно. Но така или иначе ние бяхме на място и трябваше нещо да направим. Аз разбирам, или поне аз виждам моят документ като неофициален документ. Ако това трябваше да бъде изявление на цялата комисия по външни отношения. Документът щеше да бъде различен, но аз имах три дни на разположение, за да изготвя този документ. И много скоро, след като аз подготвих документа само за три дни, аз прочетох съобщение на господин Брок, който каза, че аз работих прекалено бавно. Не виждам как бих могъл да променя начина на работата си. Господин Галер каза, че ситуацията с моят доклад не е много ясно. Този доклад беше мой доклад по собствена инициатива. Аз просто исках да ви информирам за това какво е станало. Така че приемам вашите критични бележки от чисто официална гледна точка. Сега е за господин Брок. И това, което той каза. Не смятам, че нещо е било изгубено в превода тук. Смятам, че аз отговорих на всички въпроси поставени от него. Аз говорих за кампанията, за това как се подготвяше кампанията, как се подготвяха изборите и съм съгласен с това, че имаше определени преференции за някои партии от гледна точка на това в какъв ред се появяваха в избирателните бюлетини. Не виждам по какъв начин това е попречило на крайните резултати. Аз нямах никакви инструменти на мое разположение да го измеря. Ако се слушате в моето послание, ще разберете, че ние имаме нужда от подходящи инструменти, които ни позволяват да направим измервания. Що се отнася до Конституцията, то има проблем в Украина, свързан с, законодателството, регламентиращо изборите. От 2004 е, година всички партии искаха да се промени Конституцията. Сега Конституцията е променена от партията на регионите и аз искам просто вие да си направите изводите. Не искам нищо да ви натрапвам като мой извод. Сега към господин Мирски. Точно по, поради причините, които вие изброихте, аз не искам да кажа дали тези избори отговаряха или не на демократичните стандарти. Разговарях с лидерите на опозиционните партии, те казаха същото. Те казаха, че те искат да избегнат чернобели изказвания. Те казаха, че е имало региони, в които е имало абсолютно груби, недопустими нарушения и дори опозиционните партии не са могли да се регистрират. И това е било абсолютно ясно недемократично и това трябва да бъде заявено много ясно. Но това се отнасяш само до отделни региони, така че не разбирам защо се отправя този дълъг списък към критични бележки към извършената от мен работа, защото аз мисля, че ние всъщност всички сме съгласни за това, което се е случило в окончателния доклад на Парламентарния комитет за сътрудничество наистина не се споменаваха изборите и това не беше, защото ние не можехме да формулираме изявление. Нашето послание беше ясно, нашата позиция беше единодушна. Украинската страна беше онази, която не постигна обща позиция, тъй като не беше възможно да постигнем компромис, да подпишем общ документ. Ние стигнахме до едно общо решение от всички членове на парламентарния комитет. И аз смятам, че това е било абсолютно уместно, защото не искахме да покажем солидарност, а не да излизаме с две противоречащи се изявления от страна на парламентарния комитет. Ние искахме да имаме или едино общо изявление на две различни Другия вариант беше изобщо да нямаме изявление. Ние просто не искахме нашето политическо изявление да бъде такова, че да се използва за политическите боричкания между различните партии в Украина. Сега за арестуваните кандидати, мисля си, че беше неправилно тълкувано това, което аз казах. Съгласен съм с господин Галер. Искам да изтъкна само едно нещо че да, наистина те бяха арестувани, но официално техните имена присъстваха и бяха включени в избирателните бюлетини. Това беше, което казах. Моля, не се опитвайте да четете между редовете, защото просто няма нищо между редовете. Хората тук също, че ние получихме покана да посетим изборите преди непосредствено преди изборите. Да, наистина предизвестието беше много кратко и регионалните власти нямат никакви правомощия. Аз казах това в моя доклад и вие правите от това извода, че тези избори не бяха важни, так му обратното. Тези избори са важни и е много ясно, че в Украина трябва да има административна реформа, защото хората участваха в тези избори, защото те се надяваха, че това ще промени техния всекидневен живот и че местните регионални органи на управление имат някакви правомощи, но това не е така и точно за това е необходима реформа на органите на управление на общинско и регионално ниво. Това е което аз имах предвид и това е което казах. Моля, придържайте се към фактите, защото иначе украинците ще разберат нашия дебат тук, като коренно, радикално несъгласие, което не е така. Може би господин Танък е прав. Може би от самото начало нещата бяха погрешни. Може би ние просто не трябваше да изпращаме мисия за наблюдение на изборите, когато става дума за регионални местни избори. Просто защото ние нямаме подходящи инструменти на разположение. Може би това беше проблемът с цялата тази дейност. Господин Лизък беше прав. Той познава нашата позиция и беше абсолютно ясно, когато ние се срещнахме с правителството и господин Лизък от НП присъстващи господин Свобода от социалистите беше там и аз бях там и ние бяхме абсолютно единни. Не виждам защо трябва сега да се разделяме. Мисля си, това е грехът на тази институция, защото ние трябва да сме едини, когато става дума за основополагащи неща. Към господин Келем, аз не исках да представям абсолютно категорично политическо изявление, защото аз не представлявах всички вас. Разбира се, ние можем да представим и да одобрим официално изявление в Страсбург и да отправим критика към това, което се случи в Украина за всичките процедурни трикове. Към господин Лансберг. Да, разбира се, господин Лансберг, трябва да запазваме моралния авторитет на нашата институция, трябва да сме внимателни и да действаме съразмерно, когато правим някакви съждения. Има нещо, което беше запазено, а именно, че стандартите на изборите в Украина бяха най-високи в сравнение с всички останали страни в региона. Ако бъдем критични, то тогава ще създадем впечатление, че стандартите са понижили изключително много, а това не е така аз исках да отправя предупреждение към правителството на Украина, че те рискуват да изгубят своя добър имидж, защото стандартите бяха много високи по време на президентските избори. Сега стандартите бяха по-низки, но ние трябва да отчетем контекста, представен от господин Ланцбергес. Ние трябва да запазим нашия авторитет, доверието към нас, защото ако сме много критични към Украина и ако сме много доброжелателни към другите страни в региона, това ще означава, че прилагаме двойни стандарти. Искам още веднъж да подчертая, че демократичният процес в Украина не е напреднал, но не е имало и отстъпление. Така че трябва да сме внимателни, когато става дума за окончателните изявления. Нека да бъдем балансирани но нека също така да сме единни. Още веднъж ще повторя, мисля се, че ние сме съгласни по основните неща. Много внимателно изслушах всички вас с цялото смирение на един добър парламентарист. Надявам се, че ще се срещнем за да подготвим окончателната резолюция и се надявам, че това ще бъде един обективен и балансиран документ. Благодаря на всички участници в дебата. Благодаря за критичните бележки. Господин Галер, надявам се, че разсеях вашите съмнения. И още веднъж искам да изразя моето съжаление, че господин Брок излезе от залата преди имах възм... да има възможността да се изкажа, защото смятам, че нашите различия не са чак толкова големи. Председателят, благодаря ви, господин Ковал. За съжаление, господин Мирски, няма да мога да ви дам думата, защото трябва спешно да променим дневния ред и да, да обсъдим сега точката, която е свързана с доклада на госпожа Бодис – тъй като тя трябва да напусне по-рано, така че ако не възразявате, нека незабавно да преминем към седма точка от дневния ред отношение между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив. Доклада по ще бъде представен и тук сред нас е представител на съвета за сътрудничество в Персийския залив. Така че заповядайте, колега Бодис. Благодаря. По този доклад. Съвета за сътрудничество в залива. Искам да се спра на този въпрос съвсем накратко и да ви представя отношенията към момента и по какъв начин те могат да се развият в бъдеще. Няколко предварителни неща, за да припомня какво представлява съвета. Там са представени 6 арабски страни, които Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, и Оман. Те са монархии и необходимо е да подчертаем, че това е единствената организация с а, акцент върху интеграцията в арабския свят и в Персийския залив. Съветът за сътрудничество в Персийския залив има стратегическа важност. Арабската банка на залива и съветът за сътрудничество имат особено голямо значение, но се намира в сериозен регион от гледна точка на сигурността, с оглед на близостта до Иран, Ирак, Йемен, пиратството в Сомалия и прочие. Съвета за сътрудничество често а, играе роля на посредник и това е особено важно. Арабската мирна инициатива а, е по инициатива на Саудитска Арабия. Кризата в Ливан а, беше разрешена в голяма степен благодарение на посредничеството на Катар – Държавите от съвета за сътрудничество в Персийския залив са важни политически фактори поради важността от производството и резервите на петрол и газ. Искам да ви напомня също в този смисъл, че държавите от съвета за сътрудничество в Персийския залив са основни доставчици на въглеводороди за Европейския съюз. Те играят и важна финансова роля в глобализацията. Суверенните фондове на държавите от Съвета за сътрудничество възлизат на една трета от общите суверенни фондове в света. И така, къде се намираме ние в отношенията ни между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив има застой. Изминаха вече 20 години, откакто водим преговори по сключване на споразумения за свободна търговия, които все още не са приключили и това е рекорд. Това са най-старите преговори между Европейския съюз и други страни и те все още не са приключили. Този доклад по собствена инициатива има за цел да се поднови дебата, да се припомни, че изключването на споразумение за свободна търговия трябва да се разглежда като приоритет от Европейския съюз и трябва да призовем за бързо сключване на това споразумение. Освен това, докладът поставя и принципите, на които се основават отношенията ни с съвета за сътрудничество и че те не трябва да се базират само на а, търговски съображения. Не трябва да се ме, а, удовлетворени само а, от а, търговски контакти между клиент и доставчик, а, а да отидем по-далече. Ние предлагаме да се създаде а, истинско политическо а, стратегическо партньорство. Европейския съюз трябва да стане по-видим в региона по този начин, като използва също и повече ресурси за представенето на Европейския съюз в този регион. Важно е да а, имаме представителство и в рамките на Европейската служба за външни действия ние ще можем да поставим въпроси на представителя в рамките на съвета за сътрудничество, но такова представителство трябва да има в столиците на всички държави, включени в съвета. Освен това, трябва да се провеждат регулярни срещи на върха на държавни и правителствени глави. За сега провеждаме министерски срещи и доста често страните са представени само на техническо ниво. Тоест има възможности за политическо сътрудничество и от Европейския съюз зависи да се насърчи развитието на този процес за по-тясна интеграция с страните от съвета за сътрудничество в Персийския залив. Погледнато от Брюксел, може би всичко това изглежда далечно, но това е единствения процес на интеграция в региона и в арабския свят и следва да имаме предвид това. За това е необходимо да се развие по-тясно сътрудничество между съвета за сътрудничество в Персийския залив и Европейския съюз стратегическите дипломатически обмен, особено сферата на сигурността, не липсват. Аз посочих различните стъпки, които се предприемат в Иран, също в Йемен и по отношение на Сомалия. Това показва, че страните от съвета за сътрудничество се намират в един кризисен регион, но че са взаимно свързвани и а, са фактор за стабилност. Ние можем да се опитаме да обсъдим тези въпроси, за да се гарантира по-голямата стабилизация на региона в интерес на страните от съвета и от Европейския съюз. Има възможности за сътрудничество в много области, които съвета за сътрудничество в Персийския залив разглежда като а, от особена важност, приоритетни. А, ние също смятаме, че можем да развием сътрудничество и сферата на възобновяемите енергоисточници. Това са страни, където се произвежда най-много петрол и газ и потенциално те могат да произвеждат и слънчева енергия в бъдеще. Това са страни, където има инициативи на жените в сферата на образованието, на обучението, висшето образование – всичко много, се развива много бързо в а, този регион. А, преди 15-20 години обаче младите хора от страните от съвета за сътрудничество в Персийския залив а, отиваха да учат а, в а, западни страни, в Обединеното кралство или в а, САЩ. Но сега те за страни следват изцяло нова политика. Те изпращат все по-малко млади хора да се обучават в чужбина – Те развиват и инфраструктура в сферата на висшето образование. Необходимо е обаче партньорство, в частност за предоставяне на обучение и Европа трябва да бъде ангажирана да не оставя всичко в ръцете само на американците. Съществуват инструменти, които не се прилагат достатъчно често. Например, програмата Erasmus Mundus миналата година едва 8 студенти дойдоха в Европа от е, страните от залива. Това са основните насоки, заложени в е, доклада, които предлагам да обсъдим. Господин Набон е, е нашия представител, както вече споменах. Той ни представлява в съвета за сътрудничество в Персийския залив с седалище в Риад, но днес той е тук и искам в заключение да му поставя няколко въпроса. Има две пречки пред договарянето на споразумение за свободна търговия. Две основни пречки. Има политическа клауза от една страна и от друга страна въпросът опира до данъците. Искам да разбера от господин Навон по какъв начин могат да бъдат преодолени тези две пречки. Вторият ми въпрос. По ваше мнение, по какъв начин едно политическо, стратегическо партньорство между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив би се възприял в арабския свят и в страните от залива? Какво очакват тези страни от Европейския съюз? Благодаря ви. Благодаря, господин Боди. Вие споменахте името на доктор Набони. Аз казах, че той ще се изкаже след вас. Сега му давам думата и ние проявяваме силен интерес. Какво ще ни кажете? Благодаря. Благодаря и на комисията ФЕД за възможността да участвам в тази дискусия по този много важен доклад за взаимоотношенията между Европейски съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив. Ще започна с втория въпрос, който е по-широк. Определено съгласен съм с основната насока на доклада на господин Буди а именно фактът, че регионът някакси не е в центъра на вниманието, а по-скоро дори на периферията на вниманието на Европейския съюз. През 1989 година ние подписахме споразумение, което основно е съсредоточен на свободната търговия и споразумение за свободна търговия, което така не е изключено. И разбира се, е необходимо да преоценим потребността от по-задълбочени взаимоотношения с региона. По въпроса за това дали нашите партньори в региона на залива биха проявили интерес към една преоценка на взаимоотношенията и дали бих се насочили към едно по-стратегическо партньорство, бих казал със сигурност да. Има сериозен интерес към Европейския съюз. Този интерес нараства. От 2000-та година регионът регионът има доста по-различно отношение, отколкото преди. Той се отваря към света. Има интерес към намиране на нови силни партньори – региона Европейският съюз се разглежда като потенциален важен партньор при разрешаване на регионалните конфликти. В региона биха искали да поемем повече инициатива, по-активна роля, що се отнася до политическите проблеми в региона – Европейският съюз е разглеждан като важен търговски партньор, така или иначе ние в момента сме важен търговски партньор, т.е. взаимоотношенията се разглеждат като отношения с голям потенциал, който все още не е изцяло използван. Например, това беше за е, инвестиции от Европейския съюз, които все още са сравнително ниски ако бъдат сравнени с инвестициите от други партньори по света. Също така има едно разбиране, че Европейският съюз следва да прави повече, да повиши своята видимост, своето присъствие в региона. Мисля се, че съветът все повече гледа на изток към Азия, към Тихоокеанския регион – Що се отнася до търговията и инвестициите, към изтока също така се гледа и от гледна точка на развитието на политическия диалог и се смята, че Европейският съюз не е направил достатъчно през последните години, за да се осигури едно постоянство в диалога. Затова със сигурност мога да кажа, че с нетърпение очакваме втория етап – когато нашите отношения ще бъдат съсредоточени повече върху политическите въпроси, когато ще се води един по-интензивен диалог на високо ниво, има постоянни консултации и тече постоянно информация по въпроси, които са много важни за нас, като Иран, стабилизирането на Ирака Йемен, но също така и такива въпроси като Афганистан, Пакистан и мирния процес на Близки изток и разрешаването на регионалните конфликти. Със сигурност ще се приветства една по-активна, по-инициативна роля на Европейския съюз, по-голямо представене и присъствие на Европейския съюз. За сега има само едно представителство на Европейски съюз в Лията, което отговаря за 6 страни и секретариатът на съвета смята, че е много сложно по този начин да се укрепват отношенията, при положение, че капацитетът е толкова ограничен. Регионът е доста широк, доста разнообразен. Всяка страна има своята специфика, която трябва да бъде разглеждана задълбочено, със сигурност бихме искали да продължим това, което вече е направено, например, с съвместната програма за действие. Също така следва да се задълбочи сътрудничеството в области от взаимен интерес, където от държавите от залива инвестират много сериозно, например образованието. В момента само в Саудитска Арабия има 60 хиляди студенти, които следват в чужбина с стипендии, предоставени на двустранна основа, но също така се изграждат и университети в самия регион за да може да се поеме нарастващия брой студенти. И има голям интерес към развитие на сътрудничеството в сферата на висшето образование с Европейския съюз. И разбира се, има интерес към такива схеми, като Erasmus Mundus и увеличаването на техните възможности ще се приветства, както и увеличаването на възможностите за създаване на мрежи от контакти – което ще бъде в допълнение към това, което вече е постигнато на двустранно ниво. Има голям интерес към повече сътрудничество в сферата на енергетиката, науката и технологиите. Има сериозни инвестиции в региона и регионът много сериозно се интересува от партньорство с нас. Въпросът е Също като разглеждаме възможностите за отваряне на някои от програми на Европейския съюз и като отчетем, че нямаме тук в случая класически модел донор-реципиент, по-скоро моделът трябва да се основава върху едно по-равнопоставено партньорство. Както знаем, финансирането не е основния проблем, по-скоро Важно е да създаде обменна и да се създадат мрежи от контакти. Също мисля, че ще бъде интересно да разгледаме въпроса за инструментите, които могат да се използват, когато става дума за политическата сфера, както и за други сфери, разглеждаме възможностите за партньорство, но също така трябва да обмислим кои са конкретните инструменти за укрепване на сътрудничеството. Например, може да използвам инструмент, който да подпомага сравнително малки проекти. И в бъдеще бихме искали да имаме повече инструменти на разположение, които да бъдат катализатори за съвместни инициативи инструменти, които да ни позволят да бъдем по-видими, когато става дума за съвместни инициативи и съвместни изяви. Сега за споразумението за свободна търговия, разбира се. Това, разбира се, е нещо, което стана въпрос, който има економически и политически измерения и самият факт, че от толкова време не може да се сключи такова споразумение вече от дълго време, се възприема от някой като нещо, което уврежда отношенията. Има два момента, които продължават да пречат на сключването на споразумението. Първото е политическата клауза, а втората е експортните мита, положение, позицията извинете, на съвета е, че че държавите от региона биха искали да запазят експортните мита и Европейската комисия по принцип се съгласи с това, но в ограничени рамки. Както ви знаете, преговорите са блокирани вече от две години, което разбира се не съдейства за създаването на добра атмосфера между двете страни. От друга страна, министрите в Люксембург се съгласиха да разгледат възможностите за това да бъдат продължени обсъжданията и да се намери обща позиция. Надяваме се по тази причина, че ще бъде възможно през следващите месеци да има контакти, които да позволят да се реши проблема с износните мита, което ще повлияе положително върху преговорите. Благодаря ви. <clears throat> Благодаря, доктор Нарбоне. Колегата Ятанаки има думата. Haluan kiittää raportööriä erinomaisesti. Искам да благодаря на докладчика за неговият балансиран доклад, който показва много високо ниво на експертност от негова страна. Аз имам някои бележки. Никой не иска да оспорва, че економическото сътрудничество е важно между двете организации. Съветът за сътрудничество в залива е такъв по своя характер, че между отделните държави членки съществува кон... съревнование и конкуренция. Ако искаме да постигнем нашите политически цели, трябва да се погрижим за това да говорим с един глас, да сме единни, а не да се конкурираме. И тогава ще можем а, да сме много по-ясни в нашите позиции и да постигнем единодушие по отделните точки. Важен е въпросът свързан с човешките права. Економическото сътрудничество може да е инструмент за подобряването на ситуацията, а, с, свързана с зачитане на човешките права. Ние трябва да обсъждаме тези а, въпроси, както и други. Трябва да се заемем на първо място с общите ни интереси, свързани с търговската политика и след това когато сме постигнали единодушие и разбирателство, можем да се заемем и с обсъждането на други теми. Относно отделните точки, точка трета, в точка трета на доклада се иска изразява желание да има повече а, прегледност, повече презра... а, прозрачност при отделните представяния, но а, трябва да се подхожа внимателно при изискването на допълнителни средства. Това се отнася не само за този доклад, а и като цяло. А, като цяло към позицията на парламента. Ние не трябва да искаме все повече и повече пари. Може би трябва да ем, постигаме добри резултати с настоящите а, средства и ресурси. Искам просто да е, спомена това в един общ контекст. Трябва да видим дали не е достатъчно с наличните ресурси да се постигнат повече и по-добри резултати. След това по точка 5. Изразява се съжаление, че а, няма място а, за един конструктивен политически диалог. Искам да помоля докладчика да ни разясни този въпрос по-подробно. Тъй като има една обща работна програма, която е приета от съвета на министрите, но това е свързано с точка 2, където се предлага Европейският съвет да изгради едно стратегическо партньорство – какво означава това? Стратегическо партньорство. Какво съдържа то? Дали то включва едно разширяване на това партньорство? Защото не всички са стратегически партньори. Но какво означава това а, стратегическо партньорство точно? Non, sapevo <laughs> se avessi terminato perché ho visto il suo Извинете. Не разбрах, че сте приключили, защото все още ви светеше микрофона. Госпожа Етемаки, убеден съм, че ще има възможност заместник-председателя на нашата комисия да отговори на тези въпроси. Господин Будис има думата. Благодаря, господин председател. Не, разполагам с много време, господин председател, не се безпокойте. Нека да отговоря на направените до тук коментари и поставените въпроси. Искам да благодаря на госпожа Ятемаке за казаното. Аз съм напълно съгласен с вас. Няма само а, економическо конкуренция между фирмите, но има и политическа конкуренция между държавите членки за тази част на света и това е в противоречие с идеята Европейският съюз да бъде разглеждан като единно цяло и това да бъде отразено в начина по който е представляван. Когато бъде формирана новата Европейска служба за външна дейност е, е важно да говорим с един глас и да имаме едно общо послание. Що се отнася до финансирането, не бива да има никакви недоразумения. Все още няма конкретен текст. Въпросът е до това дали се ангажират големи или малки суми за тази част на света. В други части на света ние осигуряваме помощ за развитие, но за този регион говорим по-скоро за развитие на човешките ресурси. Ние имаме малък екип в Риад, в другите страни, обаче от съвета за сътрудничество в Персийския залив, няма представителство на Европейския съюз в столиците, в Ковейт, в Катар, в Обединените арабски емирства и прочее. Това са важни страни и за това е важно в човешко и дипломатическо изражение да се засили присъствието на Европейския съюз в тези страни. Когато разглеждаме въпроса за човешките права днес, не можем да сме особено удовлетворени. Ако сравним обаче положението сега или 15-20 години, имаме известни основания за оптимизъм, защото има тенденции в тези страни за по-добро управление, за повече достъп на жените до работни места, които са свързани с политическа отговорност. Има по- високо признаване на ролята на парламентите в тези страни. Тенденциите вървят бавно, но все пак вървят. Няма някакви внезапни промени, така както се случи в сферата с човешките права в някои други страни. Мисля тук, че ролята на Европейския съюз, вместо да критикува, е да окаже съдействие в този процес, който от 20 години върви във вярната посока. И за стратегическото партньорство, въпрос, който беше поставила госпожа Ятамаки, аз съм съгласна, е, че имаме стратегически партньорства навсякъде, но това означава, че никъде нямаме такива партньорства. Когато използваме обаче този термин, Следва да имаме предвид изключителната важност на този регион в стратегически смисъл. Защото, като изключим Йемен, се включва целият а, арабски полуостров, а, който е представен в съвета за сътрудничество в Персийския а, залив. и там са а, включени два важни протока. Така че това засилва а, стратегическото значение на а, региона. Там присъства и Алкайда, и то не само Алкайда от Магреб. Има също присъствие в Йемен. От другата страна е Сомалия Ирак също е наблизо. Там е необходима стабилизация, а от другата страна, разбира се, е Иран. Така че, когато използвам термина стратегически, имам предвид, че това действително е стратегически регион в геостратегически енергиен смисъл, тъй като това е доставчик номер едно на е, изкопаеми горива. И така, използването на термина стратегическо партньорство не е пресилено, защото действително се отнася за този регион. Доста често ние не съумяваме да следваме а, подход а, в отношенията си със съвета за сътрудничество, който да се нарече стратегически. Ние не сме разглеждали съвета за сътрудничество като а, основен стратегически партньор до сега, въпреки че той е такъв. Председателят, моля да бъдете кратки, тъй като все още трябва да разгледаме и доклада на господин Галер. Искам само да добавя това, което беше казано от докладчика, че това действително е регион, който има силни двустранни отношения с държавите членки има известна конкуренция между държавите членки, защото това са важни пазари с интересен потенциал. Това, което мога да кажа, че има засилен интерес Европейският съюз да присъства там, а не само държавите членки като такива. Европейският съюз е важен партньор в редица сфери ето защо има интерес от тяхна страна. От тактическа гледна точка присъствието на наша делегация засилва видимостта на Европейския съюз. Ако мога да сравня нашите обсъждания в Риад и страните, където липсва делегация на Европейския съюз, мога да кажа, че правителствата са по-наясно с това какво представлява Европейския съюз, ако имаме представителство в съответната страна. Благодаря. Благодаря и на господин Буди, който е нашия докладчик. Сега за графика. до 24 ноември, 18 часа, трябва да бъдат представени измененията. Обсъждането ще стане на 1 февруари следващата година. В комисията ще гласуваме на 10 февруари. И се надяваме да влезе в пленарна зала на втората пленарна сесия през марта. Нека да преминем сега към последната точка от дневния ред за днес. Устойчива политика на Европейския съюз за далечния север. Доклада е на господин Галер, на когото искам да благодаря за това, че отстъпи място на господин Бодис. Има 154 изменения, които вече са представени от колегите, но сега искам да дам думата на господин Галер, който има доста трудната задача да ни каже какво представляват тези много наброй изменения. Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегите за техните изменения. Този доклад не съдържа противоречия в себе си. И от дебатите с докладчиците в Сянка стана ясно, че постигаме един широк консенсус. Още в началото бих могла да кажа, че ще приемем повечето измененията. Това са допълващи изменения, отделни детайли, чрез които доклада ще бъде обогатен, защото в първоначалния вид на проекта доклада нямаше възможност да се включат толкова подробности. Благодаря на колегите за а, тези полезни а, допълнения. Искам да кажа кои неща а, одобрявам и кои не. Едната тема е свързана с изменения. А, за сключване за спораз... арктическо споразумение. Тези изменения не ги подкрепям, защото си правим сметките без кръчмаря. по време на едно предишно решение на Европейския парламент е, едно такова е, споразумение за, е, региона, за архическия регион доведе до смут. Нямаше съгласие, но в доклада посочихме ам, редица възможности за сътрудничество, които съществуват. Аз съм съгласен с а, предложенията, свързани с коренното население и за това, че трябва и може да се създадат редица а, възможности. Изменение 20 където северното измерение е едно, единствената възможност в Европейския съюз да финансира арктическия регион. Това не е така. В Комисията по изследвания има предвидени средства, има други проекти, като проекта на бъдещето, където се включва политика, свързана с арктич... арктическия регион. Аз съм за това да има една а, съвместна политика с Русия, а, съществуваща да бъде продължена. Но а, тази политика за Арктическия регион не трябва да се извън рамките на северното измерение. Говори се за арктически прозорец в рамките на това северно измерение руската страна подчерта многократно, че това е един прозорец, но в никакъв случай не е една врата. Това са измененията, които се отнасят до определяне на политичес... политиката за арктическия регион. Тези изменения по принцип не ги одобрявам. Един момент. Съвсем накратко, изменение 66-то, колегата Якон Зари споменава устойчивото управление на ресурсите. Аз също съм за това, но нека да а, избегнем недоразумението. А, внесох една допълнителна част за отношенията между Русия и Норвегия и думата устойчив sustainable да бъде изместена по-надолу, за да текста да е по-разбираем, да няма недоразумения. Относно изменения, които подробно опис, описват компетенциите на а, тамошните национални държави. Описва се по какъв начин, например, а, как трябва да се извършва експлоатацията на ресурси. Например, 69-то изменение на колегата Лесо. Нямаме там наши права. И в Норвегия, например, има много добри правила. Ако сме прекалено подробни обаче и правим наши предложения, бих казал по-скоро да се е, въздържаме. институции, организации, агенции с съответния опит могат да направят преоценка на условията за експлоатация и развитие на ресурсите там. Не става въпрос за преоценка на нещо. В тези държави има организации, институции, агенции, които правят това. Не трябва да създаваме впечатление, че нещо там не се прави като хората. Изменение 70-то се отнася а, до, до европейските води. Става въпрос за трябва да включим и въпроса за прекомерната експлоатация на нефт в европейските води. трябва да сме внимателни с такъв род изменения. Относно политиката, свързана с опазване на климата. Разбира се, а, този регион е засегнат от измененията в климата, но ние не можем да ограничим там нашата политика. Там няма а, замърсяване на околната среда. Климатичните изменения, които предизвикват а, промени в региона, идват отвън. Те не са някакви вътрешни причини. А, в а, доклада посочваме, че а, всички дейности, които ще се упражняват там, трябва да отговарят на най-високите стандарти. Но в арктическия регион а, не можем да спрем изменението в климата с мерки на място. Толкова по този въпрос. Смятам, че изменение 97 по съдържанието има проблем. То всъщност из... променя съществуващия текст, но те някак си не си пасват. Искам да помоля авторите още веднъж а, да видят добре какво се случва. Изменението на господин Брок и тогавашния председател на Европейския парламент. А, това е на техническа бележка към авторите на изменението. 103-то изменение – Ще го прочета е на мнение, че за да се определи специфичния потенциал на всяко място и да се определят съответните стратегии, трябва да се вземат различията на европейско и национално ниво. Смятам, че тази тема е свързана с субсидиарността. Това е на територия, която не принадлежи на Европейския съюз. Ето защо потенциалът на всеки регион трябва да бъде проучен с помощта на Европейския съюз. Смятам, че в Канада, в Норвегия и в Съединените щати има достатъчно капацитет да се справят с а, това нещо и смятам, че това добро намерение от наша страна е малко прекалено. Толкова по този въпрос. Сто и изменение призовава Европейския съюз да вземе а, предвид културните особености и традиции на коренното население в е, е, Русия, в тази част на арктическия регион. Е, не само това малцинство и всички останали не трябва да бъдат дискриминирани. Отнася се тук за финогурското малцинство, но всички останали действия, свързани с зачитане правата на малцинствата от страна на Норвегия и Швеция и така нататък, трябва да бъдат подкрепени от Европейския съюз. Има и едно друго изменение, формулирано от моя страна, което предполагам отговаря на намерението на съставителите на а, текста. Други изменения а, се отнасят до едно прекомерно милитаризиране на региона. Трябва да правим обаче разграничение чрез измененията в климата се отварят нови възможности и граничните държави членки изграждат военни бази. Но това не, не са всичко чисто военни бази. Например, канадските рейнджери са стационирани а, там. А, те са един вид а, полицейски части, каквито познаваме тук при нас. Ам, Е, това е просто присъствие на собствена територия. И според мен това не означава милитаризиране. Ето защо аз е, не смятам, че тези изменения е, отговарят адекватно на целите на изготвения документ. Толкова по този въпрос. Арктическия съвет. От наша гледна точка той трябва да има допълнителни компетенции, да взима допълнителни решения, да е по-оперативен. 137 изменение насърчава комисията да направи всичко възможно да засили ролята на Арктическия съвет с всички възможни средства. Е, това е един неправилен подход, защото ние в момента сме е, адхок наблюдатели в Арктическия съвет и е, в този формат ние не можем да принесем за укрепване на Арктическия съвет. Това могат да направят основните членове там. Ние можем да подкрепим една такава инициатива но ние сме а, буква безгласна, както се казва. А, в този съвет и ето защо не можем да повлияем решенията на Арктическия съвет, но ние сме за това ролята му да бъде засилена и а, той да има повече правомощия. Относно северното измерение, вече казах най-важното. Друга бележка, 142 изменение, става въпрос за Арктическия съвет и а, включването на НПО и на гражданското общество. А, призовава Арктическия съвет да включи гражданското общество и НПО като едхок наблюдатели. А, това искане вече е изпълнено. А, ето защо смятам, че а, това изменение е а, излишно, защото този призив вече е факт. Предпоследна точка. 149-то изменение. Смятам, че тук нещата са в неправилната посока. Моят текст предлага а, как трябва комисията да бъде организира, за да води една последователна политика в арктическия регион. А, също тук се посочва и ролята на службата за външни дейности. Изменение 149 се отнася до нещо съвсем друго, а именно за начина по който международните организации, които се занимават с арктическия регион, да имат по-интензивни дискусии с Европейския съюз, но смятам, че и това изменение не е уместно. Е, от е, финландските колеги има едно изменение, свързано с е, информационния център в Арктическия е, регион в университета в Лапландия. Докладът ми беше формулиран а, неутрално, безпристрастно и такъв център а, трябва да е а, в, в състояние да дава информация за основните а, заинтересовани страни, за техните действия в региона, както и да съдейства за сътрудничеството и обмена на информация между Европейския съюз и другите заинтересовани страни. За начинът по който трябва да ам, функционира този център, трябва да има а, микроуправление от страна на комисията. проектите трябва да бъдат организирани по такъв начин, че да бъдат постигнати целите. Когато комисията отпуска средства за такива неща, то трябва да се прилагат и правилата за а, обществените поръчки. Когато се със, а, създава един такъв център, трябва да се обяви обществена поръчка, за да може а, различни а, кандидати а, да заявят своето участие, а, да бъдат изпълнени съответните а, разпоредби и изисквания. Аз бих казал, ако произхождам от този регион, че този център е нещо много хубаво, но това не е единствената мрежа, която съществува. Има и други научни мрежи, които се справят много а, добре. А, от друга страна, а, обемът от информация, който насочи към Европейския съюз е доста мащабен. Не бих казал, че съм абсолютно против но трябва да измислим една формулировка е, заедно с е, докладчиците в е, Сянка, която да отговаря на целите, а именно да канализира информацията, от друга страна да следи а, и да отговаря на изискванията и а, на правилата, свързани с тръжните процедури. Следващата седмица ще има заседание в Страсбург. Ще се опитаме да постигнем съгласие, да се доближим до това, което искат финландските ни колеги, но в крайна сметка трябва да се спазват правилата, които съществуват в Европейския съюз. Това е като коментар от моя страна. Може би следващия вторник сутринта в 9 ще разполагате с а, окончателния вариант. Преди това ще има помирително заседание с, с а, докладчите в сянка и така, че да може да постигне един консенсус и доклада да бъде прият. Благодаря ви О, за тези аплодисменти. Това показва високата ни оценка. Има трима желаящи да се изкажат. Моля, не повече от 3 минути за да приключим заседанието до 12 часа. Няма заместник председател тук, но аз им среща с представителите от Марокко. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че този доклад не е противоречив по много причини. Ние сме доста далеч от арктическия регион, затова не сме особено разделени по този въпрос и не бих искал да омалуважавам достоинствата на доклада. Смятам, че докладчикът наистина е взела една позиция, която обхваща различни гледни точки. Разбира се, Арктическия регион е важен. Понякога наблюдаваме, че се сключват между Русия и Норвегия споразумения за Баренцово море и това е нещо положително, но понякога има неща, които не са толкова конструктивни. Например, когато една определена страна забива знамето си тук и там. Що се отнесе до Арктическия съвет, аз съм за това Европейският съюз да има по-силна роля в региона, не да участва само в изследователската дейност, която разбира се е важна. И имам няколко точки свързани с това по какъв начин да подходим към новите транзитни маршрути, така че да няма дискриминация от страна на международната организация, която се занимава с ръководството на тези маршрути, защото тези маршрути могат да се окажат блокирани за някои страни и отворени за някои други. За природните е, ресурси, по какъв начин се дава достъп до тях, смята, че тук и ООН има своята роля, защото има звено на ОНЕ, което се занимава с континенталния шелф Смятам, че докладът ще получи единодушна подкрепа, както в тази комисия, така и в пленарната зала, госпожа Ятен Маки и после господин Шимански. Благодаря. В началото ще кажа, че давам висока оценка на това, че господин Петър, бившия председател на парламента, а също така и председателят на заместник-председателят на тази комисия присъства тук по този много важен въпрос. Сега три точки. Много се радвам да видя, че има толкова много изменения, свързани с правата на автохтонното население. И отново искам да призова между постоянен диалог, за постоянен диалог между Европейската комисия и представителите на кореното население, най-вече самите. Второ е северното измерение. Европейския съюз присъства фактически регион в рамките на политиката си за северното измерение. Искам да подчертая, че северното измерение е обща политика на Европейския съюз, Исландия, Норвегия и Русия. северното измерение, по-скоро неговия арктически прозорец, може да служи като един практически инструмент в сътрудничеството на Европейския съюз и външното измерение на арктическия прозорец. Искам да кажа, че арктическия прозорец не е забравен. Тъкмо обратното. На последното заседание на Северното измерение на ниво външни министри се обсъждаше точно този арктически прозорец. Сега бих искал да се спра на въпроса за информационния център. Искам да ви напомня, че естонския ми колега се съгласи с идеята на финландските колеги да бъде включен изрично текстът за университета в Лапландия. Следващата седмица можем да продължим обсъждането. Много се радвам, че имаме възможността да постигнем компромиси, да формулираме компромисни изменения, защото когато има толкова много изменения, винаги е по-лесно да се работи. Сега давам думата на господин Валенса. Благодаря, господин председател. Аз не съм пълноправен член на тази комисия и съжалявам, че съм толкова неофициално облечен днес. Но по същността на доклада искам да благодаря на господин Галер. По мое мнение, в доклада не се подчертава достатъчно важността на научните изследвания при вземането на политически и економически решения. Има само три точки, които се отнасят до научните изследвания. В транспорт, природните ресурси, енергетиката, всички те предизвикват особен интерес в Европейския съюз. Те водят и до промяна в околната среда. И то в много по-голяма степен в този регион. Само експертите са тези, които могат да направят е, оценка на ситуацията. Страните, които имат достъп до Северния ледовит океан, са ограничили в голяма степен научните изследвания през последните 2-3 години под предлог, че трябва да се защити околната среда. Има различни явления в океана, които засягат промените в околната среда. Свободата на научните изследвания е от особена важност, ако искаме действително да разберем какво се случва там, както и тук в Европейския съюз. Следва да имаме предвид, е, че се извършват научни изследвания в региона, но тези научни изследвания са прекратени. С господин Келъм и господин Гжеп ние направихме предложение за някои изменения. Аз не искам да се спирам подробно на тях сега. Имаме точка Г за е, проучванията и използването на природните ресурси. Е, използването на генетични ресурси и тяхното използване. Говорим за природни е, ресурси. Не знаят да се използват някакви генетични ресурси, затова не трябва да се объркват нещата. Може би това е въпрос на езикова неточност, но става дума за две съвършено различни неща и ако формулираме нещата по този начин, ще объркаме нещата. Когато говорим за живи организми, живи ресурси, имаме предвид рибите, които се ловят в този регион. Втората ми бележка също нещо, което е важно за полската езикова версия, да се каже в Арктика, не на Арктика. Има изследвания, които се основават и на управлението, базирано на екосистемите. Може би трябва да говорим за интегрирано управление с акцент върху екосистемите. Защото когато говорим а, за управление, базирано на екосистемите, това не означава кой знае какво. Когато се говори за Арктическия съвет в а, обяснителният а, меморандум, това показва, а, че ние не сме наблюдател в е, Арктическия съвет. Ние трябва да настояваме за по-силно представителство на Европейския съюз в този съвет. Трябва да имаме дипломат, който да бъде наш представител там, той трябва да идва от страна, която е извън страните, вече представени в Арктическия съвет. Говорим за е, статут на постоянен наблюдател в е, Арктика. Дания, Финландия са в Арктическия съвет. Франция, Германия, Полша, Холандия, Великобритания са също държави членки, които са постоянни наблюдатели в Арктическия съвет. Това е във връзка с казаното от мен и по-рано. Има много какво да се желая, когато а, говорим за писмения превод на този документ. Благодаря, господин Валенса. Давам думата на представителя на Европейската комисия също за 3 минути. Най-напред искам да кажа, че високо оценяваме тази инициатива на Европейския парламент. Ние се нуждаем от, от такива насоки от Европейския парламент, за да приключим първият етап от политиката на Европейския съюз за Арктика. Ние вече имаме съобщение на Европейската комисия по въпроса. Имаме заключение на съвета от миналата година. Надяваме се в скоро време и е, Европейският парламент да приеме доклад за далечния север. За нас е важно да бъдат разгледани измененията, но сега времето е кратко, за да направим подробен анализ. Искам да се спра за това само на някои бележките, направени сега, най-вече наказаното от докладчика Галер. Ние със сигурно подкрепяме много от нещата, които той сподели. И в частност коментара за това, че северното измерение не е единствения източник на финансиране в научните изследвания – трябва да се е, засили този е, акцент е, за научните изследвания, както беше поставен от други депутати. Относно компетенциите на държавите членки, ние сме поставили този въпрос, когато говорим за новата арктическа политика. И това е посланието ни към партньори, трети страни, в далечния север. Трябва да сме внимателни, когато използваме думи, свързани с техните териториални води, с а, тяхното население. Нещо, което бих искал също да подчертая, се отнася до кореното население. Вярно е, че трябва да подкрепим всички корени жители в Арктика, тези в, в Русия са от особена важност, е, особена загриженост за нас и за фино-унгурското население също. Така че е логично да обръщаме внимание. Някои от тези мълцинства не се разглеждат като такива в Руската федерация обаче и би било добре на този статут да бъде признат в Русия. Другият елемент се отнася до по-оперативния характер на Арктическия съвет, да, но трябва да бъдем внимателни при формулировката. Още не сме стигнали до този етап и лостовите, с които разполагаме, са ограничени. Искам също да кажа нещо споменато от много от депутатите, че имаме доста наблюдатели като държави членки и че трябва да имаме и други наблюдатели. Такъв статут не съществува. Това означава, че комисията се кани да участва на най-високо ниво, след като ние приемем поканата и със съгласието на държавите членки и разбира се и местните жители имат какво да кажат по въпроса. Въпроса за парите беше поставен също. Със сигурност се нуждаем от финансиране, ако искаме да се подобри информацията в Арктика и да подобрим собствения ни имидж там. Съветът и парламентът като финансови органи трябва да ни позволят да направим това. Потенциал на северното измерение, както беше подчертано, е важен. Ние искаме да подчертаваме, ние искаме да подчертаем важността на това измерение, но това не е политика, в която други не европейски участници са представени. Канада, Гренландия, САЩ трябва да имаме наша собствена арктическа политика. Арктическа политика на Европейския съюз. Благодаря на комисията, господин Талет. Благодаря. Така че комисията вече използва своето време, направи своето изложение, така че аз не би трябвало да взема думата, но бих искал да кажа, че трябва да заемам твърда позиция, когато не се признават представителите на корното население, не се признават младсинства, принадлежащи към корното население. Второ, искам да кажа, че вече след 18 месеца работя в този парламент, искам да кажа, че беше за мен огромно удоволствие да работя с докладчика. Бих искал да направя прогноза, че след време, може би след 10 години, ще бъдем наречени ледоразвивачите в политиката за Арктически регион. Съгласен съм с нашата колега, която каза, че нашия дебат днес е също толкова гъстонаселен, колкото и арктическия регион. С нетърпение очаква. Срещата с докладчиците в Сянка. Убеден съм, че ще можем да формулираме необходимите компромиси и бързо да преминем към процедурата за по-нататъчно одобрение на доклада. Две минути. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Таран. Много ви благодаря за това, че спазихте времето за изказване. Надявам се, че не повече от 7 минути ще говоря докладчика. Аз не, не се нуждая от толкова много време. Бързо ще приключа. Благодаря на коментарите от страна на колегите. Искам да кажа нещо на колегата Ламанса в областта на научните изследвания. Смятам, че в тази насока всички държави членки са на едно мнение, че а, Норвегия, Канада, и други държави са много открити. Има други национални научно-изследователски центрове, които работят много добре, ползват се от националното финансиране. Смятам, че трябва да се ангажираме във всичко, за всичко, което е възможно, всичко, което е а, постижимо. А, немския превод а, не е много добър а, относно експлоатацията а, на генетичните морски ресурси. Има и много едноклетъчни, а, които се улавят, използват се в промишлеността. Това се има предвид, така че думата генетичен не е много удачна. Трябва да видим какъв ще е удачният превод а, на тази дума. Имаше ли други неща, които исках да спомена? Управлението на ниво екосистема това е следваща точка. Разбира се, има потенциал, който трябва да бъде доразвит. Думата интегрирано управление, integrated management, не ми харесва много. Аз ще искам това понятие да бъде доизяснено, да се разясни за какво точно става въпрос. Всичко останало, както вече казах, ще бъде изяснено през следващите а, седмици с а, докладчиците в Сянка и ние ще можем да а, ви предложим в крайна сметка един окончателен балансиран вариант на доклада. Много добре, казва председателя. Така че само три минути за заключителните думи. Искам да изпратя поздравления към докладчика за неговата прецизност за информацията, която ни предостави. На 9 декември ще бъде гласуването и след това през януари ще е гласуването в пленарна зала. На 30 ноември от 3 часа след обяд ще се видим отново. Закривам заседанието.